Good morning. I will call... Добър ден. Ще продължа на португалски, моля. Имайте готовност с слушалките. Aos colegas que vêm dos parlamentos Добър ден на всички Добър ден на всички от националните парламенти и от Комисията по правата на жените в Европейския парламент. Имаме общо заседание, в което участват колегите и от Комисията по правни въпроси. Ако няма против, проекта за дневен ред, той се счита за прият. Втора точка – съобщение на председателя. Нямам какво да ви съобщя. Така, преминаваме към точка трета. размяна на мнения с а, националните парламенти по доклада на Регн... Краца а, за подобряване на баланса между половете в управителните съвети без изпълнителски функции на фирмите, допуснати до борсова търговия. peço desculpa, vou dar a palavra, a, ah, antes de lhe dar a palavra como relator, ou de ela usar da palavra como relator. Преди да дам думата на докладчиците, искам да кажа добре дошла и на госпожа Регнер. Тя е представител на комисията Юри. Заповядайте, имате думата.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 Нямаме технически проблем с микрофона. Искам да ви благодаря от името на нашата комисия в Европейския парламент. Добре дошли на това изслушване, организирано съвместно от две комисии. Комисиите по въпросите на равенство на жените и мъжете и по правните въпроси. Ще разгледаме въпросите касаещ баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати до борсовата търговия. Въпрос, който разбира се е изключително важен. Не само в контекста на Европейския парламент, но и в националните парламенти на, на, на държавите членки. Са това двете е, парламентарни комисии организираха е, тази съвместна своя дейност е, по подготовката на доклада. Особено ни интересуват вашите виждания и затова организирахме и това, тази обмена на мнения. Нека да ви ориентирам с малко информация която а, след заседанието по време на обяда ще намерите, предполагам, за доста интересна. Ще продължим да я обсъждаме. Член 51 означава, че тези две комисии изготвят съвместно този а, доклад и след това ще гласуваме правното основание. Това е много важно, но защото в края на седмицата предстои заседание на съвета. Нарочно сме подбрали тази дата, за да проведем а, разискванията с вас, тъй като въпросът е особено а, важен политическо и практическо измерение. А, предвид на това, искам да ви представя Роди Краца, съдокладчик. Тя отдавна работи. Тя е съдокладчик. проекта за доклада ви е изпратен и можете и вече знаете какви са основните поставени въпроси. Благодаря, госпожо председател. От името на Комисията по просто на жените и като съдокладчик по този въпрос. Искам да благодаря за възможността да споделим и разменим мнения с колеги от националните парламенти. Това е принцип, който ни е особено близък нашите политики трябва да намират практическо приложение на двете равнища, и на европейско, и на национално. Този въпрос засяга много теми от Европейска стратегия растеж, правосъдие, функциониране на единния пазар и равнопоставеност на половете. Това са все въпроси обсъждани в и с народните, националните парламенти. Колеги, това не е тема, която да ни е, изненадва. Въпроса за равнопоставеността в управлението на дружествата търгуване на борсите имат тясна връзка с общия въпрос за равенството. Равенството а, равнопоставеността в економическия живот на една страна, достъпа до заетост и вземането на решенията. Това са основните стълбове на равенството между половете. В процес на вземане на решение равнопоставеността осигурява по-висока ефективност на економиката, има своя принос за развитието на обществото. Освен това, подобрява и ефективността на отделното предприятие. Още през 90-те години на миналия век парламентът излезе с препоръки към държавите членки за постигането на равното участие. Подчертавам го, защото е важно да осъзнаем, че тази инициатива е, е част от една дълга борба, която още не е донесла плодове. Тя започва през 90-те години с Европейската стратегия за равенство. През юли 2011 година Европейския парламент гласува доклад, по който аз бях докладчик, призовавайки Европейската комисия да не забавя а, повече законодателното предложение. И така, въпреки е, многото инициативи, предприяти от държавите членки и е, въпреки инициативите на редица предприятия, малки и големи, е, за насърчаване на е, равенството, по постиженията не са еднакви. Това е резултат от факта, че тези усилия са разпокъсани. Те не се осъществяват е, на цялата територия на единния пазар. И не са а, е, не подпомагат е, мобилността. Жените на ръководни длъжности не могат да се възползват а, от а, възможностите, които са на разположение на колегите им мъже. И така, а, за да може една економика да осигури основните си цели, включително и растежа, тя трябва да се възползва от качествата на своите човешки ресурси и мъже и жени. А, това една обща рамка, която се ползва от старите държави членки. Аз не знам колко време имам, но искам да кажа още две-три неща за тази директива, която ще послужи като рамка на нашите разисквания по-нататък директивата е, се е, зачит принципите на субсидиарност и на равенство. Това са два важни момента, които се нуждаят подчертаване, защото имаме някои държави членки, които е, много внимават е, и е, пазят собствената си система на е, правосъдие. Целта на директивата е да се постигне едно равенство по отношение на тези възможни между половете, като за 2020 година е заложено 40% дял на жените. Държавите членки получават правото да прилагат директивата по своя по начин, по който преценят и, и също така деловите среди да се развиват по избран от тях начин. Подчертава се необходимостта от започването на нов процес, свързан с доброто управление. А фирмите трябва да прилагат едни и същи критерии, подбирайки членове на управителните си съвети. Необходимо е да има прозрачност, тъй като липсата на критерии на на прозрачност в ущърп на жените повече, отколкото на мъжете и така. Тези изисквания по отношение на този тип компании трябва да са еднакви в държавите членки, но всяка държава членка сама преценява по какъв начин ще насърчава и развива тези критерии. Това е много важно, защото ние си даваме сметка, че има различни системи на фирмено управление в различните а, държави членки. В момент на криза ние не искаме да натоварваме предприятието с а, бюрократични процедури. Тази директива се отнася до функциите, които са, не са изпълнителски. А, Тоест не става въпрос за създаване на отделна или друга структура на управление в фирмата. Затова искам да подчертая този момент. Според нас прилагането на директивата няма да се отрази на държавите, които вече са е, развили законодателство в тази посока. То обаче ще насърчи онези държави членки, които са взели решение вече да работят за насърчаване и развитие на равенството между половете в економически план. те няма какво да се плашат от тази директива, тя просто дава една обща рамка. В нея е заложена една задължителна цел, но държавите членки е, могат да изберат е, самостоятелно начина по който да реализират. А държавите, които искрено подкрепят тази идея, искат да постигнат целта, ще могат да ползват е, директивата наистина като инструмент за това. Тук преди две години е, е, гласувахме решение по тази директива и постигнато тогава до днес е, ме убеждава, че само държави членки, които не смятат е, е, за важно постигането на равенство в е, вземането на економически решения, биха имали нещо против тази директива. Има време, което е достатъчно 2020 за постигането на целта. Разписани са и мерки за това. А с други думи, Необходимо е те да направят оценка на това доколко е важно за тях да има справедливост, равенство, и а, ние тук искаме да подкрепим тези принципи, искаме а, нещата да се развиват а, за всеки според неговите заслуги и тези длъжности да бъдат такво достъпни за жени и за мъже. А, особено когато жените до сега не са имали тези възможности да, да стигнат толкова високо стълбицата. Не, че не са искали, не, че не са били квалифицирани или компетентни за това да бъдат членове на управителните органи. Според нас способни, амбициозни жени, които искат да участват в управителен съвет, не би трябвало да се сблъскват с пречките, с които трябва да се борят днес. И така, благодаря за вниманието и благодаря, че сте тук днес и съм убедена, че по време на разискванията ще имаме възможност да обсъдим всички въпроси а, за, по тази директива. Благодаря, госпожа Караца. Сега ще дам думата на госпожа Регнар от името на Комисията по правни въпроси. Uh, преди да започна да говоря, като съдокладчик, аз съвсем накратко исках да кажа нещо за самия процес на тази дискусия. Имате програмата, която показва по ясен начин времевия график Госпожа Краца има една част от работния документ. Тя представи точно тази част. След това аз ще представя другата. И след това комисиите, т.е. представители на другите комисии, ще представят своите становища. Разбира се, ние ще искаме да оставим достатъчно време, за да можем да дадем думата на представителите на десетте национални парламента, за да чуем, защото това ни интересува, да чуем тяхното мнение и становището. Това е времето кое, и неговото разпределение във връзка с този доклад, което според нас ще даде добра възможност да представим същността на документа и да имаме една разумна и богата дискусия. И така, сега, по правната, правното основание за всичко това. Тъй като гласуването в правната комисия е за утре, правното основание на комисията е член 157 алинея 3, но аз смятам, че тази, това правно основание е то, правилното и искам да подчертая, че става въпрос най-вече за достъпността за жените до управителните съвети. Ето защо е много важно да бъдат съобразени всички елементи и детайли, а за да сме сигурни, че именно това е най-точното правно основание. И така, както казах, е, гласуването ще се състои утре. Както беше казано вече от моята колега. А, в фирмите, за които става въпрос и предприятията, а това са всички в Европейския съюз, жените, за да го кажа с прости думи, представителите на а, а, женския пол са тези, които са в много малък процент. Разбира се, ситуацията е различна в отделните държави членки, но целта, която беше поставена, за съжаление все още не е постигната. Самата комисия има своите правила по отношение на достъпа, но това, за съжаление, не доведе до някакви сериозни резултати. Ето защо от ключово значение е национално натрупаният опит в това отношение. Има държави членки, в които има успехи. Франция, Италия, Белгия, например. Но има цели, формулирани цели, които са задължителни и са свързани с санкции при неизпълнение и се вижда, че има напредък, който е постигнат. Но има други държави членки, които също имат някакъв напредък, но с различна степен на задължителност на постигането на тази цел. Ето защо а, правната комисия ограничи своето внимание върху фирмите, които са с право за търгуване на борсата. Въпросът е, че малките и средни предприятия са най-много. Аз съм австрийка и затова казвам, че ако не говорим за малки и средни предприятия и тяхната точна дефиниция, няма да можем да обхванем всички. Защото ако става въпрос за 10 до 12 работника да влязат в определението на малко предприятие, тогава какво а, ще правим с другото определение, където са включени 50 работника, за да а, бъде класифицирано едно предприятие а, като малко или средно. Освен това, трябва да съобразим на базата на реалите, доколко задължителността трябва да се разпростре и в каква степен. Много е важно обаче да се направи необходимото, за да се увеличи прозрачността в процеса на подбор на кандидатите за заемане на постове в съответните предприятия. Тези 40% са целта, която трябва да се постигне поетапно. И следващото санкциите. Санкциите, а, които да кажем ги има в Италия. А, там глобите са наистина огромни, ако не бъде постигната целта. Но дали да минем към опцията санкции или да потърсим други варианти, които да стимулират предприятията, фирмите. Но, например, една санкция като изключването от търгове за обществени поръчки, може на онези фирми, които не са изпълнили а, задачата, не са постигнали целта, а, е сериозно. С други думи, искам да кажа, че това са сериозни въпроси И в другите комисии също има съображения за и против и трябва да мислим всички доколко можем да разширим обхвата е, или е, приложното поле на такъв документ. Наистина, много е важно да се постигне а, е, напредък в рамките на сегашния, настоящия мандат на парламента, но това не е лесно. Ние работим с всички а, политически групи и макар че е трудно, дискусиите върват и а, ето защо ние обръщаме и толкова голямо внимание на дискусията с вас, представителите на националните парламенти. Благодаря много. Госпожо Регнар, сега бих искал да дам думата на представителя на Европейската комисия. Good morning and uh, thank you very much. I would like, uh, for... Добро утро. Благодаря, че ме поканихте и на двете комисии, както за правата на жените, така и а, ам, на Юри. И също така искам да благодаря на представителите на националните парламенти за това, че по, е, са намерили времето и са направили усилието да дойдат тук, а да разискваме тази важна тема с тях. Искам да благодаря освен това и на госпожа Краца Цагарополо и госпожа Регнер като са докладчици за огромната и много добре подготвена работа, която са свършили които послужиха толкова удачно за основа за дискусии в Европейския парламент. В края на миналата година с Европейската комисия те много добре обсъдиха нещата. Няма нужда, разбира се, от подробно представяне на съдържанието на това предложение от страна на комисията, защото то е известно и се разисква вече 6 месеца. Но е важно да подчертая нещо, една основна характеристика на това предложение за директива, именно ударението, което се поставя върху прозрачността на критериите, които трябва да бъдат дефинирани от работодателите а, за подбор и наемане на служители на работещи в а, техните компании. Тъй като е изключително важно тези правила да бъдат също така и за подбор на членове на надзорните съвети. Защото а, по този начин единствено квалифицираните жени а, ще бъдат готови да се включат а, в рамките на Европейския съюз в а, тези надзорни и други органи без упра, управленски функции. Жените, които се включват в надзорни съвети или изпълнителни съвети на компаниите, са приоритет, но това не означава, че трябва приоритета да се базира само единствено на факта, че са жени. Не, а, трябва да се подчертая, че става въпрос само за онези, които имат всички квалификации, опит и качества, които отговарят на предложен, а, търсеното от съответните ръководители на фирма, предприятия и така нататък. Уважаеми членове на националните парламенти, бих искал също така да подчертая още няколко неща по отношение а, съответствието на нашето предложение с принципите на пропорционалност. А, тук, разбира се, вече бяха споменати някои неща накратко, но загрижеността по отношение на равнопоставеността на половете и най-вече в рамките на а, директорската среда на директори без изпълнителни функции. Очевидно е, че има определени компетенции на нивото на Европейския съюз, касаещи именно а, тази група принципа за субсидиарност, като че ли има признаци от страна на някои парламенти, че не се подкопава, не му се обръща внимание. Не, през последните десетилетия ние сме свидетели на много малък напредък в това отношение. Мога да ви обърна внимание само върху най-новите цифри, които публично са известни. Броя на жените в изпълнителните съвети са 15,8%. Става въпрос за 2012 година. Има едно увеличение през последната година в повечето държави членки на Европейския съюз, с изключение на три от тях е този процент. От една страна това показва, че ситуацията е доста скромна като резултат и процесът доста бавничък в рамките на Европейския съюз. Ние също така имаме предвид е, и факта, че на началната точка е много различна. Нивото, от което тръгват отделните държави членки е много различно, различно и за това е необходимо да се има предвид, че и съответно напредъка ще бъде различен. А, ето защо в съответствие с член 8 се вкарва елемент на гъвкавост, за да могат държавите членки да покажат, да демонстрират, че техните национални решения са по-добри или също толкова добри, като предложеното от Европейската комисия, а могат тогава да отложат а, прилагането на принципа на прозрачността, който се предлага като основен в директивата. Искам само да подчертая, че ние вече контролираме субсидиарността в съответствие а, с това предложение имам предвид и общият резултат от тази процедура е положителен определен брой парламенти или камери а, на пар... национални парламенти са изразили несъгласието си с а, принципа на субсидиарността. А, шест са те. което идва да покаже, че мнозинството а, национални парламенти всъщност подкрепят това предложение и го смятат за съответстващо на принципите на пропорционалността и субсидиарността. И за да приключа своето изказване, ще кажа няколко думи по отношение причините за загрижеността ни а, а, по третирането на принципа на пропорционалността. През цялото време целим да прилагаме и да се, спазваме принципа на пропорционалността. Ето защо и гъвкавостта на нашето предложение е толкова голяма. Или пък, съответно, нашето а, законодателно предложение а, се проверява, а насочва към решаване именно на такъв проблем. И така става въпрос за директори без изпълнителни функции на дружества само, на дружества, които са допуснати до борсова търговия. Не обхваща а, в нашето предложение а, директивата малките и средни предприятия. Защото ние Смятаме, че има други а, структури, които а, ще дадат възможност а, да се управлява и прилага а, принципа в управлението на малките и средни предприятия по-ефективно. Като, а, например, в надзорните а, съвети. А, и участието на жените. Трябва да не се да не се забравя разликата между надзорните съвети и директорските съвети. За надзорните съвети сме поставили а, цел 40% а, представителност на пола, който е по-малко представен по принцип до 2020 година, а, което да стане задължително чрез законодателството а, а именно след приемането на, държ... на тази директива. Що се отнася до изпълнителните съвети, ние сме оставили повече в ръцете на държавите членки да преценят какви точно процедури ще бъдат добри за техните предприятия и фирми, за да подобрят равнопоставеността на мъжете и жените в съответните изпълнителни съвети. Фактът, че не сме предложили на дискусия в парламента и в съвета предложение, което да обхваща законодателство, което да, а, след като бъде прието, да остане непроменяемо за винаги. Това е, означава, че след известно време прилагане на съответното законодателство трябва да се направи оценка на въздействието, за да се разбере то, дали този законодателен инструмент вече е изпълнил своята цел и да бъде прекратено използването му или не. И накрая, дами и господа, ще се възползвам от факта, че присъстват а, представители на националните а, парламенти и ще ги помоля не само да подкрепят и да популяризират тази тема в дневния ред на своите национални парламенти, защото а, не само публичното пространство, но също и економическото пространство трябва да бъдат запознати с предимствата му. А законодателното предложение, което беше внесено от Европейската комисия в края на миналата година, касае и а, националните правителства. Ето защо искам да се обърна към а, делегатите от националните парламенти да работят и с правителствата си за приемането на това предложение. А благодаря ви. Благодаря. И сега искам да дам думата на представителя на съвета. Госпожа Моро е представител на Ирландското председателство. Благодаря, госпожо председател, благодаря да се изкаже от името на съвета. Важно е съвета и парламента като са законодатели да работят в рамките на целия законодателен процес и се радвам, че имам възможност да се изкажа. Ирландското председателство отдели 4 заседания на работната група по социални въпроси е, на тази тема. И искам да кажа, че в дебата участваха всички държави членки. От разговорите стана ясно, че има консенсус относно цялостната цел на предложението, а именно да се увеличи броя на жените в най-високите ешелони на взимането на решения. Само, че има различни мнения за това как трябва да се постигне тази цел. Някои делегации подкрепиха подхода на комисията и от тези страни някои вече предприеха действия на национално ниво, които вече дават плодове. От оценката на въздействието на комисията става ясно, че компаниите в които има почти равен брой мъже и жени в изпълнителните съвети, е, са успешни. Държавите членки казаха, че трябва да се отчита принципа на субсидиарност и пропорционалност. Правните основания бяха поставени под въпрос от една малка група държави членки. Имаше една група държави членки, които поискаха да има факултативно решение факултативна разпоредба, която да дава възможност на държавите членки да предприемат мерки по свое осмотрение. Смята се, че държавите членки трябва да имат възможност да избират между 40% и 33% в рамките на съветите на директорите. Някои държави членки изтъкнаха, че започват от а, нулата или почти от нулата. Що се отнася до представителството на жените в съвета на директорите, комисията иска да се постигнат тези 40% до 2020 година. Има и конкретна дата за онези страни, които имат а, обществени компании, които са на фондовата борса. 16 държави членки в момента са под средното за Съюза. Досието е с изключително технически характер и ще трябва да бъде разгледано на ниво държави членки и в работната група. Що се отнася до бъдещата работа по досието, ирландското председателство работи в тясна връзка последните няколко дни с литовското бъдещо председателство и ние сме подготвили въпросник за работната група. Ако позволите, госпожо председател, искам да пожелая на литовските колеги всичко най-добро в работата по това досие. Много благодаря, госпожо Моро. И сега искам да дам думата на представителя на Литва. Това е господин Новиковас. Добър ден, госпожо председател. Добър ден, уважаеми евродепутати, уважаеми депутати от националните парламенти. Нека да благодаря за възможността да се изкажа в рамките на тази толкова интересна тема, а тя е и важна, освен това. Съвета все още е на много ранен етап от разглеждането на това предложение. Има различни мнения по важни елементи от предложението, но вече има консенсус сред държавите членки относно увеличаването на броя на жените в съветите на директорите. Литва като бъдещо председателство ще продължи преговорите, които започнаха от предишната тройка председателства, сред които е ирландското председателство. Естествено, преговорите няма да са безпроблемни. Е, ще искаме да се постигне широк консенсус по темата. Моите колеги от комисията и от тройката председателства споменаха, че има доста нерешени въпроси и трябва да има по-голяма яснота, например приложното поле на директивата, разликата между подбор и предварителен подбор, оповестяването на информацията и санкциите. Трябва да се спомене, че директивата дава възможност за гъвкавост на държавите членки. Те имат възможност да отчитат своите национални особености, когато транспонират директивата. Що се отнася до разнообразието по отношение на корпоративното право от държавите членки, трябва да кажа, че този аспект трябва да се обсъди, когато се взима решение за участието на жените. И накрая трябва да кажа, че литовското председателство ще положи максимални усилия на ниво съвет това досие да постигне напредък. Благодаря, господин Новиковас. И е сега стигаме до разискванията. Националните парламенти и техните представители могат да се изкажат. Естествено и колегите от Европейския парламент могат да го направят. Моля ви, ако ще се изказвате, да бъдете максимално кратки, за да може всеки да се изкаже. Дебата е изключително важен. И докладчиците искат да чуят вашите идеи, за да знаят какво точно да впишат в доклада. Първия заявил желание да се изкаже е представителя на Литва, госпожа Павилионяне. Моля ви да се придържате в рамките на 3 минути. Благодаря. Thank you so much. Много благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Искам да ви благодаря за тази възможност да присъствам тук и да подкрепя идеята за равенство на половете в съветите на директорите на компаниите. В същото време искам да кажа няколко думи за равенството на половете в Литва. Равенството на половете и равните възможности са основни цели и ценности на Европейския съюз. политиците в националните парламенти и правителства имат общо взето сходен происход, сходно образование. В Литва ситуацията е парадоксална. Мълцинството проявява по-голям интерес към този въпрос от парламентарното мнозинство. Едно проучване от 2011 година показва, че 89% от литовските граждани искат да се изравни броя на мъжете и жените в ръководните органи на предприятията. 27 подкрепиха корпоративното само регулиране. Други 27% бяха да, за задължени за задължителни мерки. 22% изказаха своята подкрепа за доброволните бизнес инициативи. 78% от запитаните биха подкрепили задължителни мерки във връзка с даването на преимущество на уменията вместо автоматичното прилагане на половия принцип. През септември 2012 година, докато Европейската комисия все още обсъждаше предложението за задължителни квоти за жените в рамките на бордовете на публичните дружества, в Литва се изказа съпротива относно задължителния характер на една такава разпоредба. По това време министър по въпросите на равенството в Литва беше Доната Сянкауска, той беше от консервативната партия – Ние смятаме, че настоящото предложение за директива е добро по своя характер. Новия литовски парламент, който встъпи в длъжност е, няколко седмици преди да се появи това предложение, го приветства. Ние смятаме, че трябва да се гарантира равнопоставеното третиране на мъжете и жените. Поставяме под въпрос обаче дали аргумента на комисията, свързан с липсата на инициатива от държавите членки, обосновава общностните действия. Ние смятаме, че предложението може да е в разрез с принципа на субсидиарност. В парламента има доминация на консервативни мъже депутати, които понякога чрез красиви думи отхвърлят необходимостта от настоящото предложение. Имаше няколко изслушвания по темата. Аз бях един от членовете на комисията в Литовския парламент, която се занимаваше с този въпрос и трябваше да напомня на всички колеги в комисията колко е важно настоящото предложение за постигането на цялостно равенство на половете в обществото и за благото на економиката. След разгорещен дебат относно равенството на половете в ръководните органи на компаниите. Социал-демократическата част от парламента определи, че предложението отговаря на принципа на субсидиарността. Какви са основните аргументи в подкрепа на положението? Смята се, че квотите унижават жените, тъй като те подчертават а, факта, че те са по-малко интелигентни, интелигентни от мъжете. Съществува едно наивно вярване, че в страна, която зачита семейните ценности, жените, които преследват кариера, по някакъв начин нарушават властта на мъжете. Липсата на действие по отношение на насърчаването на равенството на половете и на човешките права беше подчертана от един доклад на Human Rights Watch. Там се казва, че в Литва положението с човешките права се влушава. Освен това, има липса на подкрепа. Предложението на омбудсмана по равните възможности за допълване на литовското законодателство не беше взето предвид. Много малка е подкрепата за изменения в закона за равните възможности. Литовската социал-демократическа партия подчертава колко е важно да има равенство на половете и равни възможности. Това е единствената партия в Литва, която въведе квоти две възможности за въвеждане на квоти се провалиха през 2003 и 2011 година, когато Бирюте Расайте, една литовска депутатка, внесе закон за задължително участие на жените. Според този закон поне 30% от висшите ръководни постове в компаниите трябва да се дават на жени. Парламентарното мнозинство се противопостави на двата проекто закона и отхвърли предложението за промяна в проекто закона. В заключение, трябва да кажа, че в Литва още предстои много работа по отношение на политиката на равенство на половете. Но искам да подчертая, че Прогресивните членове на парламента подкрепят в голяма степен директивата на Европейската комисия за равенство на половете в рамките на компаниите. Благодаря. Благодаря, госпожо Павилионяне. Сега давам думата на госпожа Виро Лайнен от Финландия. Dear chairwoman, I'd like Госпожо председател, бих искала да говоря народния си фински език, ако нямате нищо против. Arvoisa rouva puheenjohtaja, Suomi tukee tätä komission ehdotusta. Госпожо председател, Финландия се твърдо подкрепя предложението на Европейската комисия. Според нас то в голяма степен е съзвучно с програмата на правителството на Финландия, насочена към равенството между мъжете и жените предложената директива, както и е, мерките предлагани от синското правителство и от самите предприятия. Всички те ни дават необходими инструментариен за подобряване на е, положението на равнопоставеност между е, половете. Това, което направихме в Финландия, следното. Много отдавна въведохме квоти някои от тях наистина много давна, повече от 20 години вече от тогава. И все пак това означава, че 40% от не така добре представеният пол трябва да се постигне. Това е заложената цел. А, така, например, през 2005 година аз станах първата в историята а, жена председател на Общинския съвет в моя град. А, в фирмите с държавно и общинско участие отдавна също има квоти. Това означава, че а публичните дружества също трябва да спасят тази квота от 40%. В момента 75% от а, директорите а, са жени. А с не а, в частния сектор 50%, т.е. ние вече сме изпълнили заложената цел. Финското правителство има програма за равни възможности между половете. Това означава, че ние се е, грижим за това във всички фирми да има равно представителство на половете. наистина 2014 ще сме преизпълнили заложените цели и а, ще трябва да се въведе ново законодателство. В момента имаме а, 33% жени в ръководство на, на фирмите търговани, допустите търговия на борщата, но ако погледнем другите фирми, а, там а, 31% е дялът на а, жените в ръководните органи. А в уставите на дружествата се споменава необходимостта да се спазват правилата за представителство на половете. Това е концепцията за задължение за спазване или задължение за обясняване. Ние вече я прилагаме. Защо имаме такива големи е, постижения? Защото в образованието и възпитанието отношението е еднаква за, към мъжете и жените. Имаме добри социални придобивки, децата се отглеждат при добри условия, получават е, от най-ранна възраст е, топла храна в детските ясли и центрове и имаме е, е, добри постижения, но трябва да прилагаме по-скоро стимули, отколкото наказания. и ще се нуждаем от ново законодателство и ще преизпълним заложените планове. Сега давам думата на а, О'Кейтиен, Баронеса О'Кейтиен от Камерата на лордовете в Обединеното кралство. Благодаря за мен е голямо удоволствие да участвам в това заседание, защото чувам много интересни доводи. Аз съм депутат от Камерата на лордовете през ноември миналата година. Нашата комисия в Британския парламент публикува доклад, който с три дни изпревари документа на Европейската комисия. На нашия вебсайт може да намерите копие е, той обобщава резултатите от анкетната комисия на участието на жени в управителните органи в Обединеното кралство. Аз имам личен опит това отношение. Всъщност съм била член на управителния съвет на 6 е, предприятия, които, е, чието акции се включват в изключението на изчисляването на индекса е, ФУЦИ. Не едновременно. И въпреки това, въпреки че в момента 45% от работната сила в Обединеното кралство в момента са жени, това не е достатъчно, само 17% от, процента от ръководните постове в фирмите от индекса FUTSI 1000 явно техния брой не е достатъчно. В последния доклад се е описват, че има а, няколко хиляди жени, които са готови да станат а, членове на управителните съвети и съответно има такъв списък от 7000 жени, които са от Европа и са квалифицирани по същия начин. А, ние приемаме целта, която си поставя Европейския съюз. Това, което е трудно е да се запази баланса между половете, също времено да се а, поддържат а, економическите показатели на, а, пред, на фирмите. Ако имахме данни за това, може би по-добре щяхме се аргументираме сега. E Ние предлагаме, че, европе... Е, че е, необходимостта да се предприемат е, мерки, които да а, осигуряват а, такива данни чрез непрекъснато мониторинг на професионалната реализация на жените и участието им в подобни управителни съвети. все пак нас ни притеснява прилагането на квоти с цел постигането на тази цел за участие на жените, защото а, след това предполага, че фирмите не желаят да се променят, а това съвсем не е така. Без даден въпрос в, в британския парламент и една фирма бе посочена по но и бе критикувана за това, че няма жени в управителния си съвет, отново от групата на ФУЦИ 1000 а, това бе доста а, отразено от пресата. Значи едно е да се постигне статистически даден показател, друго е да се постигне а, е, реално равенство на половете. А жените е, не винаги са съгласни да се приемат тези мерки, защото това подсказва или поне внушава, че те не заслужават да бъдат члена на управителните съвети поради заслугите си. Идеята да се прилагат подобни мерки на национално ниво, ако не може да се прилагат на европейско но дори в нашата номенклатура не, фигури, не фигурират използваните в директивата термини като, например, надзорен съвет, т.е. не се отчитат националните специфики. При нас 40% традиционно се говори, че са 30% в управителните съвети. Сега въпросът е дали 40% ще осигурят критичната маса. Според мен това не отчита различните структури на управителните органи в различните държави и членки, конкретни видове управителни съвети, били те стопански или технически и така нататък. Затова смятам, че има други начини, по които може да се насърчава равенството на половете на европейско ниво. Например, да се насърчава държавите членки да споделят своите постижения. Нашата анкетна комисия установи, че е в кодексите за корпоративно управление в различни държави членки има заложени тези принципи на равенство. При нас се извършиха изместни изменения, така че да се изисква в отчетите да се включва описание на политиката на корпоративно управление предвид на равенство на половете. За това ние смятаме, че не трябва да има задължителен характер, а по-скоро актът трябва да бъде насочен към към препоръки, така че е, да може държавите да използват е, своите правомощия, да насър... насърчават е, и съответно да подпомагат тези корпорации, които сами не успеят да приложат подобен род мерки. Освен това, да се обърне внимание на начина по който се отчитат бройките, защото а, трябва да се отделят от тези е, жени, които скачат рязко нагоре в професията си, в а, развитието на кариерци, само за да се отчетат необходимите данни. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата. на депутатите от Европейския парламент, пак по 3 минути за изказвания, за да може да спазим оставащото времето. Госпожа Конелисен. E Като докладчик от Комисията по заедостта, а също така имаме и становището на Комисията по економическите въпроси и вътрешните работи, и сега ще дам думата на Кон Алисън. Благодаря, госпожо председател. И искам да благодаря на всички парламентаристи от националните парламенти, които дойдоха тук, за да дискутират тази важна тема с нас. Надявам се, че ще работим заедно, за да постигнем една висококачествена директива, която да бъде приемлива за колкото се може повече държави членки или поне за толкова, колкото са необходими, за да мине през съвета усещам някакъв страх а, е, около тази директива да витае, което не е необходимо. Ние просто трябва да не губим а, е, е, перспективата за това, че става дума само а, за фирми, а, които а, са листвани на борсата и за на директори с неизпълнителни функции. Ех, разбира се, аз лично бих предпочела да се разшири приложното поле, но е по-добре да имаме по-свито приложно поле, но работеща директива, отколкото обратното. В Словакия, например, има 28 само жени, които са членове на изпълнителни съвети. Ето защо трябва да подавяваме нещата наистина. От гледна точка на заетостта и на а, работодателите. Ние се опитваме да придвижим нещата колкото се може по-напред, за да могат а, текстовете да съответстват и да се обясни ясно, че ако не се направи определеното, не се постигне, то тогава ще има санкции ставаше въпрос тук за суспендиране на някои национални политики, ако те вече работят. Еми, не трябва да забравяме, че а, държавите членки биха могли да поискат а, а, а, такова едно суспендиране, като например Финландия през 2017 година ще се направи това и а, ще се направи едно а, оценяване на а, постигнатото и тогава още други държави може да се окаже, че а, ще а, се възползват от възможността да не прилагат това, което а, е записано в директивата, а оставят своите практики. Но аз смятам, че компаниите, които работят по този начин в тези държави, едва ли ще забележат, че е прията такава директива, просто защото те работят така. Но има пък в други държави членки а, много а, компании, които далеч не са в тази ситуация и те са тези, които трябва добре да забележат приемането на директивата. и трябва да им стане съвършенно ясно, че ако не направят достатъчно или всичко а на доброволни начала, ще станат обект на доста по-задължителни правила. За това си мисля, че стимулирането е изключително важно. Да, благодаря много. А сега ще дам думата на колегата от шведския парламент. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря за поканата на тази конференция. Добре е да можем да обсъдим предложението за директива с колеги от другите парламенти и от Европейския парламент. Оценката на въздействието и прогнозите показват, че мерки на европейско ниво могат да доведат до увеличение на броя на жените в съветите на директори от 13,7% до над 24% през 2020 година. Има нужда обаче от натрупване на критична маса, за да има положително развитие. Предложението предполага най-късно през 2040 година да има 30% участие на жени в съветите на компаниите. Има обаче рискове. Националните държави вече имат свои разпоредби и те понякога са в разрез с директивата. Конкурентоспособността, растежа идват от едно полезно използване на възможностите и уменията на всички. И аз си мисля, че не би трябвало да се пренебрегват възможностите на някои хора. Аз мисля, че държавите членки или някои от тях не могат да се справят сами. Трябва да има мерки на европейско ниво. От началото на 21 век броя на жените в компании, които са листвани на борсата, се увеличава. Днес сме на около 20% някъде, само че последните 3 години изоставаме. Даже има намаляване през последните 2 години. Винаги е добре да се използва саморегулацията у компаниите. Добре е да не се създават твърде подробни правила там, където няма нужда от тях. Шведския закон за управление на компаниите казва, че трябва да се приложат мерки за саморегулация, само че те не проработиха и затова трябва да има ново конкретно законодателство. Що се отнася до конкретното предложение за директива, аз оценявам гъвкавостта в предложението. Държавите членки общо взето ще могат да формират своите собствени правила. По отношение на 40% мисля, че има общо взето консенсус. Естествено, трябва да се отчитат националните особености, но ми е трудно да приема, че е, обществените компании и не само обществените, които са листвани на борсата, ще могат да се похвалят а, е, с а, е, някакво равенство. По-скоро има неравенство. Мнозинството в нашия парламент е против някои от мерките, тъй като те нарушават принципа на субсидиарност. Има хора от опозицията, които смятат, че е добре да има мерки на европейско ниво ние имаме добри предпоставки за участието на жените на трудовия пазар. Имаме стабилна застраховка за родителите, имаме добра система на детски градини, на грижа за децата. Всъщност и при нас жените завършват университет в по-голяма степен, отколкото мъжете. Макар, че все още не са успели да щупят така наречения стъклен покрив – и е време да се предприемат мерки в това отношение. Благодаря за думата. Благодаря. И сега давам думата на заместник председателя на Комисията по жените, госпожа Моран Шартие. Благодаря сериозно трябва да разгледаме въпроса за квотите и качественото измерение. Защо нещата се променят? Първо, тук се води една битка за качеството на гражданството. Хартата на основните права включва принципите е, по, е, на гражданството. Това са основни градивни камъни в конструкцията на Европа. Затова много ми се ще да поздравя моите колеги от Европейския парламент а, и особено докладчиците а, и госпожа Краца а, за а, това, че се изнася битката на ново ниво. Е, няколко са и представителите на национални парламенти, които са тук е, днес, защото тази битка можем да спечелим само ако сме заедно. Трябва да кажа, че аз в самото начало бях против е, квотите от 2000 година, когато в моята страна се реши да бъдат възприяти, защото аз смятах, че е, жените могат е, да постигнат е, тези високи управленски постове за благодарение на своята квалификация и талант. Десет години по-късно обаче променението мнението ми се промени. А, огромните средства, които а, се а, инвестираха в а, образование, не дават очакваните резултати. Ето на, а, от колегите а, каза 50% от завършващите висше образование с жени. Ако ние не продължим да е, работим така, че да приемем тази мярка за като цел, че постигането на 40% участие на жените в правителните съвети, никой няма да постигнем равенство. Да разгледахме положението в е, Япония, а проучванията показва, че тази страна поради е, мъжкарските си политики в това отношение е, изостава и проучихме на, докъде се простира това изоставане и така че сега те се усещат, чувстват а, принудени там да възприемат такива а, мерки. За това искам да кажа, че на разгледа на този фон можем по-ясно да разберем колко значима е директивата с така създаването на тези списъци на жени, които да са компетентни и а, квалифицирани да вземат подобен род а, места в управителните съвети е много важно, защото имаме жени, които са а, подготвени и имат нужните умения, защото, както знаем, непрекъснато се правят някакви тайни договорки, обикновено между колеги между мъже. Аз не съм мъжем раскане, го приемайте така, не става въпрос за феминизъм, става въпрос за високо квалифицирани хора, но все пак това са едни малки договорки, които се а, получават между колеги, приятели, мъже в закрити, затворени клубове, където жени изобщо нямат достъп. А, да, тук залогът е много висок. Ние виждаме, че а, кариерно отношение, развитието на, на жена, нейната реализация е не така динамично, колкото на, на един мъж, защото трябва да използваме обаче целият пакет от мерки, за да раздвижим нещата. Благодаря. Благодаря ти, Елизабет. Сега ще дам думата на представител на шведския парламент господин Салафат. Так, Благодаря, госпожо председател. Нека в началото да благодаря за тази покана. Добре е, че мога да участвам в тази е, конференция, в този семинар и да обсъдя предложението на Комисията за директива с колеги от другите парламенти и от Европейския парламент и Комисията. Аз съм член на една от партиите, които са в мнозинство в шведския парламент и съответно в правителството. Става въпрос за така наречената партия Център, умерената партия, християн-демократите и Народната партия. Важно е да се предприемат мерки, ако искаме да има равенство. И тук се включва и взимането на решения в областта на економиката. Смятам, че е положително, че комисията е поела инициативата в тази област. Но, смятам, че настоящото предложение за директива не е пригодено към националните особености. В Швеция както и в някои други държави членки, акционерите имат голямо въздействие върху управителните съвети на компаниите. В Швеция виждаме проблеми по отношение на настоящото предложение. В Швеция акционерите определят кой ще участва в управителните съвети и в съветите на директорите и съответно съветите, независимо какви са те по своя характер, представляват акционерите. Е, собствениците имат право да гласуват е, в е, компанията, имат право на глас и освен това могат да свалят управителния съвет, когато си поискат. Освен това, може да се предприемат колективни мерки в случай на проблем с, избора на, на някое лице. Сега това предложение просто променя изцяло нещата в Швеция и ние смятаме, че тук има проблеми по отношение на шведските принципи. Като представител на мнозинството в Швеция, смятам, че трансграничните проблеми в тази област не са чак толкова големи, че да има действие на европейско ниво. И Искаме да разберем каква е мотивировката тук. Според мен, ако се даде възможност на държавите членки а, сами да решават, то ще се стигне до мерки, които ще засилят участието на жените в економическия живот. В Швеция имаме кодекс за управление на компаниите и там се казва как се избират съветите, как те функционират. И в този кодекс се казва, че трябва да има по-равно разпределение на половете. И вече ви казах, че при нас акционерите имат много голямо влияние, но ние имаме програма, която определя как може да се окаже въздействие така, че да се увеличи броя на жените в съветите на компаниите. Ние смятаме, че има хора като шведските шведския банков орган, шведското банково сдружение, някои професионални фондове, застрахователни фондове. Всички те подкрепят мерките, които в Швеция са приети вече и изразяват скептично отношение. Синдикатите общо взето са разделени Ние смятаме, че трябва да се отчитат уредбите в държавите членки, както и всички мерки за постигане на равенство, които вече са предприяти. Предложението в момента не дава такава възможност. Целта е да се създаде възможност за равенство, но аз смятам, че ако се предприемат мерки на национално ниво и се остави свобода на държавите членки, ще постигнем по-добър резултат. А в нашата страна постигането на равенство на половете е на много високо място сред приоритетите. Вярвам, че това е и в други държави членки. Че това е така и в други държави членки. Госпожа Гурма, е заповядайте. Изключително важна е тази съвместна а, а, наша среща. Искам да поздравя колегите от националните парламенти. И ви ми се ще и други важни теми да можехме да ги обсъждаме с тези колеги. Много се радвам също да видя толкова много хора и сред тях и мъже, които са ангажирани с темата за равенството на жените и мъжете. И също така поздравявам и колегите, които смятат, че жените са особено ценна част от обществото и разбира се, ако обучите и образовате една жена, образовате цялото семейство, а не са, ако обучите един мъж, това а, си е богатство само за него. А, сега, знаем за квотите, че имаше много силни реакции от страна на държавите членки, особено от частния сектор. Затова е необходимо да проведем един диалог, да обясним какво е предложението и по какъв начин а, то се отразява и защо а, на практика е нещо полезно. А, Жените са 60% от завършилите университет, но продължават да не са а, представени достатъчно на ръководно ниво. В Унгария 33% а, а, са завършилите на като отличници, ако погледнете, е, това не се отразява в статистиката на ръководството. Трябва да се разглеждат нещата от друга страна, от страната на мъжете. Значи, когато говорим за този вид подход. Имаме предвид равенство на половете, е, защото също вред, така вредно би било, ако пропорцията бе в ущърп на мъжете. Жените трябва да получават в реално еднакви възможности. В сегашното предложение 40% процент за участие на жените в правителни съвети с неизпълнителски функции. Знаете, че това е една а, заложена цел, а, а, която е до 2020 година. А знаете също така, че тези а, управителни съвети не са а, органите, които вземат а, изпълнителните решения. Аз мисля, че ако не предприемем необходими мерки да подплатим тази директива, тя ще си остане доста а, беззъба. Аз мисля, че задължителните а, мерки а, биха изкривили нещата. Смятам, че е необходимо да помислим за добрия баланс, особено по отношение на тежестта, която би се получила върху малките и средни предприятия. Директивата ще а, се прилага само до 2020 година, до която се очаква да бъде постигната нейната цел. А, правилните мерки могат да се интерпретират по неправилен начин. Просто искам да подчертая, квотите са само средство, а не цел. А, и от нас зависи а, дали тази директива ще постигне целта си да повиши разнообразието в представителството на половите на това ниво на управление и не става въпрос за равенство и и за демокрация, а за нещо, което също ще бъде много полезно за економиката. Благодаря. Благодаря ви много. Сега давам думата на госпожа Ева Егобен от Германския парламент. Благодаря ви много. Много ви благодаря за възможността да се изкажа на това изследване. Ще говоря от името на социал-демократ демократите в германския Бундестаг. И трябва да кажа, че ние приветстваме а, факта, че Европейската комисия предложи тази директива. А, също така посредством а, Европейския парламент имаме тази а, възможност а, да окажем е, своята подкрепа, а, но е необходимо тази тема да може да се развива на европейско ниво, за да се постигне равнопоставеност. И за това е необходимо действаме всички заедно. Добро, факултативността на директивите означава, че ние трябва да въведем национално ниво някои правила, за да може да се постигне резултат. 2001 година в Германия върхме е, квоти в някои отношения и сега, 2013 година, виждаме, че няма промяна, няма подобрение в баланса, в равновесието между мъжете и жените в германските предприятия, тъй като квотите бяха въведени на факултативен принцип. Сега осъзнаваме, че е необходимо да въведем някои други законодателни мерки, но а, това нашето виждане а, а, на нашата политическа група в Бундесерата а, се обаче има друго виждане. 2011 година те а, а, излязоха с решение, че а, за Германия биха подкрепили едно такова а, виждане. А, аз съм съгласна, че е необходимо да отиде малко по-нататък. Парламентът би е, желал да формулира някои законодателни изменения предвид на е, голямата, е, големите разлики в корпоративното право. Е, в, е, е, при нас е, и в други държави. Тук се говори само за надзорни съвети, но при нас е необходимо да се направим нещо по отношение на изпълнителните съвети. При, само 3%, са процент, 3 са жените в изпълнителните а, съвети на директорите а, в, неизпълнител... в съветите с неизпълнителни функции те са 13%. Имайте предвид, че неназорните съвети вземат решенията за развитието на фирмата а в изпълнителските директорски съвети. А, това предполага, че държавите членки е, тря, могат да и следва да включат и изпълнителските съвети, е, когато прилага тази директива. 97% в изпълнителните съвети в Германия. Погледнете само какво говори статистиката. Това няма нищо общо с квалификациите. Абсолютно нищо. Това просто показва, че мъжете им работят а, чрез социални мрежи, с техните връзки и жените нямат никакъв реален достъп до а, тези нива. За това това е особено важно. Искам да ви подкрепя, госпожо председател, по отношение на това, което казвате за санкциите. Ние също се затрудняваме, защото е трудно да се формулират санкциите по подходящ начин, но ако няма санкции, трудно може да има прилагане и ако искаме в държавите членки да постигнем заложената директивата цел, трябва да имаме някакви санкции. В Бундестага мислим за промяна на законодателството. Смятаме, че трябва да се включи това като е един конкурсен а, а, принцип, т.е. в економически план държа, а, предприятията също трябва да виждат ползата от една такава инициатива. Ние ви подкрепяме в това отношение и така. Септември а, имаме избори в а, Германия за Бундестаг и се надявам, че след изборите въпросите ще се разглеждат по съвсем начин и от Берлин ще получавате по друг начин а, реакциите и ще ви подкрепим Германия за веждането на тези квоти. Благодаря.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 Аз съм за равенство между половете във всички отношения или области, включително в областта на изпълнителните директорски съвети. Смятам, че квотите могат да бъдат един инструмент по отношение на равенството по брой мъжете и жените. Но това е нещо, което а, се възприема като и а, е, за временно ползване, а не а, а, постоянно. Аз мятам, че това е един от начините да се справяме и с бедността сред жените. Този доклад обаче буди у мен някои смесени чувства. Струва ми се, че в директивата не се отчита сегашните положения, именно а, голямите затруднения, с които се блъскват ежедневно жените поради економическата е, криза. Тази директива е, е в стъпка в правната посока по отношение на постигане на равнопоставеност в, на трудовия пазар и преодоляване на съществуващите големи разлики. Но когато говорим за работни места в управителните е, съвети, иллюзорно е да си мислим, че можем а, да увеличаваме броя на жените е, в този вид управителни съвети на корпоративно ниво, че това ще доведе до изравняване на мъжете и жените е, по принцип. Разбира се, може да има една корпоративна линия, защото има и а, съкръщения и тогава жените губят работа си и се принуждават също да а, работят а, на неподходящи места. Да, има много стъпки, които се предприемат, но има някои стъпки, които се игнорират. Държавите членки трябва да направят нещо в тази посока за постигане на общо европейското законодателство. Да, ние чуваме за успехите, но чуваме и гласове, които задават въпроса дали това трябва да се прави на ниво Европа или на ниво държава членка. А, други казват, трябва да се започне отгоре, за да, да има а, пример. Аз мисля, че по този начин много жени ще е, получат реална възможност е, да е, се включат в управителни съвети и така ще се преодолее проблема с неравенството между половете на корпоративно ниво и по този начин ще се борим и с бедността. Но аз смятам, че е лудост да искаме по същия начин да постигнем 50 на 50 в институциите и да наложим това на фирмите. И след това, като не успеем да го постигнем, да искаме да го наложим на а, всички европейски институции, Европейската комисия, Европейския парламент и включително а, Европейска централна банка. А, да, не съм сигурна как а, това ще повлияе на нивото на а бедността. Дали трябва да започне с борба на ниво управителен съвет на корпорация, за да се преборим с бедността? Благодаря. Сега ще дам думата на представител на унгарския парламент. Благодаря много, госпожо председател, за дадената възможност да се обърна към уважаемите членове на европейски и националните парламенти. настоящата позиция на унгарският парламент по отношение недостатъчното представителност на жените в управленските органи на фирми и предприятия е следното. Съществува навсякъде по света това и до сега нито една държава не е успяла да постигне необходимия баланс. Ето защо ние сме за а, това и подкрепяме идеите, но има различни, е, трябва да се подчертая, че има различни причини за съществуването на това явление. Знаем, че няма разлика между жените и мъжете по отношение на квалификация, умения или желание за работа, но социално, традиционно, културно нещата не стоят така правните мерки могат да имат само косвен ефект върху, всич, върху всичко това и а, в Унгария а, по конституция жените и мъжете имаме равни права, но а, винаги са били необходими кампании а, в а, тази насока. Ние не вярваме, че санкциите ще донес, донесат по-голям или по-бърз резултат, а просто трябва да се обменя положителен опит да се правят нови изследвания, постоянно да се наблюдава развитието на нещата в този баланс. Компаниите, които са регистрирани на Будапештенската фондова борса, имат както те посочват, твърде напрегнат а, а, дневен ред или графики. А, за това смятат, че е необходимо да се провери на практика дали наистина ще доведе до необходимия ефект постигането на тези 40%. Това поне показват резултатите от едно изследване миналата година. Наистина е доста трудно да се, пра, да се проследява статистиката и всъщност да се събира достатъчно а, реални данни във връзка с, с баланса сред членовете на изпълнителните съвети или пък на надзорните съвети. Просто всички казват, че акционерите са тези, които изискват отговорно отношение към управлението, а не само съобразяване с някои общи понятия. Профсъюзите също са сред тези. Да, благодаря ви. Госпожо председател, ние смятаме, че трябва наистина да има повече жени във всички сфери на живота днес. Сигурна съм, че всички споделят това мнение. Но а, е абсолютен факт, че всеки един управителен съвет е по-силен, когато а, е разнообразен като състав. Въпрос е обаче дали да бъде на доброволни начала тази промяна или да бъде с квоти. Всъщност дебата като че ли не е толкова за равноправието между половете, а по-скоро на мен поне ми прилича на едно упражнение по зачертване на а, кутийки. Е, е, така да се а, отбие номера. Има, не трябва да забравяме, че има твърде голямо разнообразие от фирми, от компании в рамките на Европейския съюз. Има семейни компании, а има и огромни компании. Ето защо аз мятам, че а, твърде голямо е разнообразието и от начини за решаване на проблемите. Ние в Великобритания имаме а, доклада Дейвис, а, който има своите много положителни а, страни и само през миналата година от 12 на 15,5% се повиши а, дела на жените в, а, на ръководни постове. Ето защо аз смятам, че държавите членки могат да работят заедно, за да се под да се подпомагат, да се подкрепят една друга, но да използват много специфични, много конкретни за своята собствена ситуация правила. Ето защо се притеснявам, че ако Продължаваме напред с всичко това. А ще продължим да хвърляме масло в огъня и, е, да, е, и то е, във вреда на жените професионалисти. Добре, ако една жена бъде член без изпълнителни функции на 90 директорски съвета, колко ефективна може да бъде тя? Ето защо си мисля, че мога да се съгласа с а, моята а, приятелка от ГУЕ, казвайки, а, че трябва да подпомагаме, да стимулираме колкото се може повече жени, а, да, обме, да се присъединяват към изпълнителните органи, но и да споделят опита си с другите. Да, благодаря. Сега ще дам думата на моята колега и приятелка, приятел от португалският парламент. Мога ли да говоря на португалски? Да, заповядайте. Благодаря много. Искам да поздравя председателката, която е, е моя колега и приятелка. Има много а, дами тук в залата и аз съм изключително доволен от това. Смятам, че това е много важно да се спомене, особено пък в контекста на темата, която разискваме. Много сме различни, разбира се, в Европейския съюз, но ние всички сме демократични а, държави, в които има доста еднакви правила. Но, за съжаление, както всички много добре знаем, има доста посредствени резултати в това, което се опитваме да постигнем по отношение равнопоставеността и, в представителността на, два, на двата пола в економическото управление. В Португалия поне жените са много, заемат много по-малък брой постове, включително и в държавните учреждения и също в администрацията. И така, присъствието на жените в управителни съвети а, е много малко в сравнение с това на мъжете. Добре, какво да правим? Дали да приемем задължителни мерки или не? Ето върху това трябва да си помислим. В Португалия ние сме на мнение, че не трябва да бъдем чак толкова взискателни. Всъщност правителството наскоро по тази тема успя да завоюва, да се приема неговата позиция и това е важно. И аз си мисля, че тази мярка е твърде скромна. Ние тук говорим а, за директори без изпълнителни функции. И То в някои а, предприятия, защото не всички предприятия имат такива директори без изпълнителни функции. Освен това, изключваме и някои фирми. Говорим само за дружества, които а, е, имат право да търгуват на бърсата. Говорим а, за срок до 2020. Това са доброволни мерки и без тях никога няма да постигнем паритет. И нека да повторя отново всички държави членки искат да се постигне равнопоставеност. Но на практика, когато не се ползват задължителни, а само доброволни мерки, не можем да постигнем тази цел. Съвета на министрите посочва, че се препоръчва увеличаване броя на жените в изпълнителните органи, но на практика твърде малко се развива в тази посока. Но принципа на субсидиарността не трябва да бъде забравен. Освен това, Сметната палата също се изрази много, много ясно становището по този въпрос. Естествено, че говорим за хора, кандидатстващи за даден пост, с еднакви качества и а, квалификации на едно ниво. Разбира се, че няма да се прилага този принцип на всяка цена, само при всички други равни условия. Това няма да е автоматично. Не е задължително непременно да назначите жена, ако има една такава сред кандидатите. Благодаря много. Европейския парламент има думата. Госпожа Кохмерин, благодаря на всички. Искам да започна с един цитат от комисар Рединг. Тя казва, че вярва, че емоционално заредените дебати по предложението за директива са такива не поради приложното поле на директивата, всъщност броя на компаниите, които ще попаднат в обсега на тази директива е малък, някъде около 5000 компании. А по-скоро заради това, че всеки има мнение относно квотите в ръководните органи на компаниите. Виждам, че в Европейския парламент има голямо мнозинство за квотите и както казаха колегите, няколко пъти вече сме искали, имали сме поименно гласуване да направи комисията такова предложение за квоти. Сега обаче предложението е малко по-различно. Комитета на регионите и економическия и социалния комитет вече публикуваха своите становища по това предложение и те са положителни. Така че от гледна точка на консултативните органи в Европейския съюз виждаме, че са на лице положителни препоръки. Госпожа Регнер и госпожа Краца, които вършат важна работа и аз ги уважавам, вече говориха по много от важните елементи на предложението. Голямото мнозинство от групата на либералите в Европейския парламент подкрепя казаното. В страни от правното основание, което е основно наше занимание, като либерал трябва да повдигна и политическия въпрос за това какво правим като законодатели, ако не може да има лоялна конкуренция. Виждаме в много други сфери, че в такъв случай законодателя предвижда рамка за избягване на монополи, олигополи, например. Целта е потребителите да получават най-добро обслужване, а то се получава тогава, когато конкуренцията работи. И защо да не засегнем и човешките ресурси на компаниите. И в заключение, по отношение на времето. В страната, която познавам най-добре, вероятно ще има промени от септември месец нататък и макар, че СПД се радва на рекордно ниска подкрепа и няма да участва в правителството, СДЮ, Християн-демократическия съюз, предвижда квоти, а СПД и Зелените са за едно такова предложение. Така че, когато дойде време за взимане на решение в рамките на съвета, по време на литовското председателство, мнозинствота мнозинствата ще бъдат малко по-различни, отколкото сега. Господин Масип Хидалго от Европейския парламент. Благодаря, госпожо Естрела. Аз ясно виждам, че не представлявам испанския парламент. Извинете, госпожо Люлинг. Аз съм грамогласен, така че ще си използвам това, което ми е дадено от природата. Извинявам се, че испанските ми приятели не присъстват, въпреки че темата в Испания се обсъжда много. Ние сме първопроходци в борбата за равенство, както Елизабет ни нарече малко по-рано. Тази битка се води отдавна и в парламента. Искам да благодаря на Евелин Регнер. Аз съм от Комисията по правни въпроси и както каза представителя на либералите, правното основание ще се уточни и приеме на нашето заседание утре. Има голяма неохота спрямо борбата с е, сексизма. Често ние юристите се изправяме пред казуси, за които не осъзнаваме веднага, че са белязани от сексизъм и че са опасни сами по себе си. Само един коментар от моя страна по отношение на битката за равенство. Имаше коментари за това, че има компании, които нямат нито една жена в съвета на директорите и тези компании за обществото са смешни. Ами естествено, че ще е така. Трябва да се погрижим е, че всяка една такава фирма ще бъде сочена с пръст, е, че ще и се подиграват. И както каза Елизабет, относно схващането за равенството, ние в Европа сме давани за пример по отношение на човешките права и следва да ни дават за пример и по отношение на равенството на половете равенството на половете трябва да е пълно. Ние трябва да сме въплъщението на равенството. Ние даваме пример на останалия свят, защото в много други места в света положението на жените и на хората е много по-тежко. Другите култури трябва да осъзнаят, че Европа прави крачки напред. И Националните парламенти и Европейския парламент трябва да дадат пример, защото това е битка за целия свят, не само за Европа. Много благодаря, Антонио, казва председателката. Нека сега да дам думата на госпожа Ханибол от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам представителите на националните парламенти. Окоръжително е, че като цяло сме съгласни относно основните принципи. Лесно е обаче да се обединим около такива принципи. Равенство на половете, равенство въобще и така нататък. По-трудно е да се приложи равенството на практика, така че то да се осъществи. И мисля, че чуваме някои разочароващи позиции, както и някои окоръжителни, естествено. Позицията на националните парламенти е ясна. И става ясно, че доброволните системи, дори да са добри по същество, не водят до резултати. В Великобритания, например, 17% от представителите на ръководните органи на съветите на директорите в рамките на 100 водещи компании е, на борсата са жени. 17% са жени. Много хора обаче не са съгласни с квотите, макар че ние искаме да се стигне до 40% участие на жените в управителните органи на компаниите. Целта на директивата е да позволи на компаниите да продължат да използват доброволните по характер разпоредби стига да постигнат резултата от 40% и това беше подчертано от госпожа Корнелисен. Никой обаче май не я чу. В Великобритания, например, когато има мерки с доброволен характер, ако те работят, ние няма да поемем по пътя на квотите. Така че аз приканвам Великобритания, Швеция, Унгария и унези страни, които не харесват квотите, както и госпожа Янакодакис, която е от групата на Екара, да приемат а, тази директива, да приемат а, нейната същност, защото тя е изключително важна. Аз, между другото, съм подгласник в Комисията по правни въпроси. И не само в Комисията по правни въпроси, но и в Комисията по правата на жените. И искаме да се приеме тази директива, да има регулация за участието на жените в съветите на компаниите. Мисля, че е много добре жените да демонстрират своите качества и да кандидатстват за постове, е, ръководни постове в компаниите. Съответно, директивата е изключително добра по своя характер. Компаниите, които се справят и сега, без да им се налага нещо отгоре, ще продължат да го правят. Но за онези, които отказват твърдо, ние трябва да им наложим нещо, за да се гарантира равното представяне в съветите на директорите на компанията. Госпожа Ниблер. Благодаря. Благодаря за това, че толкова колеги са дошли от националните парламенти. Темата е важна. Искам да благодаря на докладчика всички сме съгласни относно целите. Въпросът е как да ги постигнем и каква е ролята на Европейския съюз. И как може повече жени да попаднат сред директорите без изпълнителни функции на дружествата. Нека да поговоря малко за моята страна. Колегата от Бундестага представи своята позиция. Вие казахте, че СПД, социалистите в Германия са за квотите. Нека да ви напомня обаче, че от 2005 година насам имаме коалиционно управление. И имаше възможност да се прокарат квотите, само че нищо не се случи. Естествено всичко ще зависи от резултатите от изборите, но от есента нататък ще има някакви задължения в тази област. Искам да дам своето собствено мнение. Предложението на комисията е умерено, то ще ни доведе до начертаната цел и мисля, че би следвало да бъде подкрепено. Нашия докладчик в комисията по правни въпроси, госпожа Регнер, подчерта, че утре ще гласуваме относно правното основание. Трябва да призная, че тук имам някои затруднения. Раздвоена съм. Аз съм говорител на своята партия по правата на жените, но като юрист трябва да сме да кажа, че трябва да сме попазливи, защото 157 параграф 3 създава известни проблеми. В Европа някой смята, че нямаме право да творим законодателство в тази област. Е, утре това ще се уточни. Тоест, от юридическа, от юридическа гледна точка аз имам някои въпроси, на които трябва да получа отговор. Естествено, от друга страна, че трябва да се отчете позицията на държавите членки и аз искам да видя доклада и когато се наложи, ще предложим изменения. Благодаря, госпожа Лихтенбергер от Европейския парламент. Благодаря много. Този въпрос за правното основание, е, според мен, винаги е много горещ въпрос, който всеки подхвърля на съседа си. Поне в нашата комисия. Аз винаги е, правим препратка към конвенции. А когато стигнем до един законодателен акт, осъзнаваме необходимостта да се прави ясно разграничение между доводите, позоваващи се до субсидиарността и а, това, че ако оставите някакъв проблем на маста за преговорите достатъчно дълго, той ще изгуби своята актуалност. Може и да стане по този повод така, но след хиляда години. С две думи трябва в крайна сметка да вземем някаква страна, някакво е, някакво становище и не винаги е, все пак е, сме изцяло субективни. В този контекст аргумента за субсидиарността, да, може би не е съвсем изчистен този въпрос, но това не е първото нещо, което изниква, когато говорим за квоти. Ние не сме решили, че ще решаваме въпроса само с квоти защото много време мина, а, държавите членки а, имаха пълна самостоятелност да разрешат този а, кръг от въпроси. В някои области се разчиташе, на, се разчиташе на саморегулация, но се оказва, че в доста отрасли добро, факултативността и саморегулацията не дава особени резултати. Примерно се е повишила участието на жените с 1%. А, това също трябва да се е, вземе предвид, когато планираме какво да правим по-нататък. Според мен субсидиарността не трябва да се използва като довод да се а, задраска а, тази идея. Това не е универсално копие, което да размахвате в борбата си срещу всяко нещо, което не ви харесва. Просто да казвате, това е наша работа и няма да се разглежда на европейско ниво. Определено има място за уреждане на тематиката чрез законодателство на европейско ниво и мисля, че директивата е важна стъпка напред това отношение. Тази стъпка не се е случила сама а, за себе си и по себе си не може да остава в изолация а, все пак да си припомним, ние оставихме нещата на свобода, на свободната воля на саморегулацията, погледнахме след това докъде са стигнали, не са стигнали много далеч. А, и мисля, че в Европейския парламент долу-горе сме постигнали разбирателство по това а, участието на жените в управителните е, съвети по принципи по устав не е нещо, което непременно и винаги да се основава само на а, заслуги. Но те наречените затворени а, управленски клубове не помагат особено а, за преодоляването на въпросите, така че ще трябва да се предприеме още една следваща стъпка. Наистина ме радва факта, че а, имаме тази възможност да обсъдим въпроса с националните парламенти. За това правим от сутринта насам. А разглеждаме спецификата на, на национално ниво, за да можем да предвижим нещата по-напред. Необходимо е да има такъв дебат. Това е видно и от самия проект за законодателния акта по време на този законодателен мандат ще е добре да може да направим крачка напред заедно. Бих ви призовала всички вас, които смятате, че субсидиорността е начина по който може да се постигне това. Искам да ви кажа, че има други а, основания, които нямат нищо общо с субсидиарността и въпреки това резултати след това се получават много по-добри. Благодаря. Благодаря. А, моля ви да не се разпростирате много в изказването за да има време за останалите, които желаят да се изкажат. А, госпожа Люлинка, много ви благодаря. Обедена съм, че Комисарът Редзинг е дала едно рамо на досието за представителство на жените в правителните е, съвети и е, органите за вземане на решение на всички нива. Все пак е, този случай, директивата се отнася само до фирми, които са допуснати до търговия на а, фондови борси и съответно управителните съвети а, в тях. А, а за това за жените, за които, които се засягат, са много малко на брой. А вече бе изтъкнато, но а, в различните държави търговското право е различно. В Германия има тези е, директори, е, членове на управителен съвет, които са без изпълнителни функции. В е, нашата страна, в Люксембург, сме по-скоро по-скоро като във Франция. Имаме изпълнителни съвети. Тоест, не виждам по какъв начин с различните органи, различни структури може да се подходи еднозначно. Имам някои въпроси по отношение на, основа, на правното основание и до днес не знам дали има намерено и посочено удачно правно основание за директивата. Освен това става въпрос само за приложено поле спрямо предприятията, допуснати до търговия на фондовата борса. Чу се, че повечето от е, държавите са за е, квотите. Аз лично смятам, че квотите са най-големия враг на е, най-добрия начин на представителство на жените, където и да било. Просто освен това трябва да добавя, че тук се отива твърде далеч. Боя се от това, което чух, че тук ще стане по същия начин. Така, например, някои предложиха свободните места а, да се публикуват, а, един вид поста да е, се предлага свободно и който иска да го вземе, да кандидатства. Аз мисля, че това е прекалено много от гледна точка на повечето от компании. Аз не се опасявам от а, това, че у някой това може да подбуди, да събуди въпроси. Боя се обаче, че понякога ще има хора, и това боя се става много често, излизат с ни предложения, които са пресилени и отиват твърде далече. Това превръща парламента в посмешище, посмешище и след това нашите предложения отиват в съвета и съвета каза, че ние не искаме да занимаваме изобщо, не искаме нищо общо да имаме с това. това не помага за по-доброто представителство на жените и се боят, че такава на наша позиция просто изобщо няма да промени нещата, няма въобще да се вземе предвид. Това е ставало и по-рано, госпожо председател. Благодаря. А, ще говоря на словенски. Днес говорим за концептуалните разлики между тези, които са за задължителните мерки и за факул... онези, които са поддръжници на факултативните мерки. Аз съм убедена в полза от квотите, защото според мен те се доказаха като много ефективен ключ към разрешаване на редица проблеми. Мисля, че са полезни и в економически план за предприятията. Аз работя в економическата парламентарна комисия и искам да подчертая един много важен аспект, за който не стана много дума. Има проучвания за прилагането на системата на квотите в предприятията и оттам е видно, че е много полезно да има жени в управителните съвети. Функционирането на фирмите, където има по-висок процент а, а, в жени в правителните съвети, резултатите на тези фирми се подобряват а, и то ежегодно. А, когато говорим за предприятие, хората не ги притеснява дали има квоти или няма, не ги притеснява, че има жени на високи постове. За разлика от политиката, например. Аз лично съм убедена, че ние не сме се прицелили твърде да, достатъчно далеч. Защо 40% се спряхме? Според мен трябваше да са 50%. Ако в парламента провеждаме публично обсъждане на проблема и скромничим по отношение на целите си, не знам какво очакваме да се случи на, на практическо ниво. Трябва да искаме не 40%, а много повече. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на основните съдокладчици. Искам да благодаря на колегите от националните парламенти за днешното им присъствие и активно участие. Те обогадиха разискванията, предоставиха ни различни гледни точки. Мисля, че разискванията бяха отлични и дебатът плодотворен. Определено това е много полезно за, за докладчиците. Сега те ще имат възможност да представят а, а, своите заключения. Припомням, че графика за досието е следния. 8-9-10 юли ще се разглежда доклада. Ще имаме време до 29 август да се внесат предложения за изменения. 17 септември ще се разгледат измененията и гласуването е насрочено за октомври. а, има отправена молба от председателя да а, преводачите да проявят търпение, да, защото това е важно и да останат и след края на определеното време. А, сега госпожа Краца за заключителната част. Благодаря. А, мисля, че е, е, този дебат беше много важен. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че представи основните моменти от тази е, директива. Благодаря е, на ирландските и литовските представители на председателството. Е, това е много обещаващо предвид е, на бъдещето. Искам да благодаря на консултативните ни съвети на ЕКОСОК и на Комитета на регионите за вниманието, което правиха към а, това досие и предоставените стан, а, становища. А, в заключение, е, мисля, че е, ще се съгласим, че в общественото пространство а, има една неувереност, по, както и сред политическите групи по отношение на директивата, цел, целта, която се поставя и метода, който очертава. Днешните разисквания може би ще способстват за изясняването на някои аспекти за онези, които все още изпитват съмнения. Така, например, доводът, е, че е, търговското право е твърде различно в е, държавите членки и ние го казваме. Но директивата не променя и не влияе на предметното поле на търговското право по никакъв начин, защото тя се прилага само в тези фирми, и а, предприятия, където има управителни органи с неизпълнителни функции. Що се отнася до субсидиарността и, и съразмерността, тези принципи очевидно не са нарушени от директивата. Искам, колеги, да ви помоля да не забравяте това, когато обсъждате въпроса е в националните парламенти. Ще ми се да посоча също, че 40% не е задължителна цел. Това е минимума. Много бих се радвала, ако държавите членки успеят да постигнат 50% участие. 40% са минималното участие за всеки от двата пола, защото а в един момент може да стане така, е, че в някои правителни съвети има повече жени, отколкото мъже. Тогава мъжете ще се окажат недостатъчно представителния пол. Така 40% за полът, който не е достатъчно добре представен. Сега а, сме притеснени от към време, няма да се разпростирам. Това но европейско усилие за укрепване на единия пазар и начина по който той работи и да се е, подканят държавите членки, които все още не работят активно тази посока или поне не са постигнали желани резултати, помага, но не пречи на, на държавите членки, които смятат, че могат да постигнат а, целите а, по вече възприяти а, е, от тях мерки. Ето, например, Швеция. Ако Швеция е убедена, че с тези мерки, които вече а, съществуват, ще постигнат заложената цел и това са мерки, които те са приели и те са легитимни, то тогава тази директива няма да ги засегне изобщо, защото тя иска да насърчи саморегулацията и е, да даде е, идеи и възможности на другите държави членки, които очевидно сами не са успели да е, приемат законодателно нормативно уреждане и мерки за тази цел да го направят. Благодаря. Сега госпожа Регнер. Съгласна съм с докладчика госпожа Краца. Благодаря на депутатите от националните е, парламенти и на всички други, е, които ни предоставиха е, толкова информация и помощ. Защото в тази директива ние трябва да хвърлим светлина на редица теми, тъй наречените а, златни поли, да погледнем и златните панталони. А, искам да кажа, че е, неравнопоставеността е, вреди на качеството. Е, прозрачните критерии за подбор е, са важни. Те ще доведат до както вече водя до заемане на тези постове от жени и ще има економически а, а, резултати, както каза госпожа Краца. Нямаше да поставяме този въпрос, ако нямахме тези проблеми. А, включваме, да, да включваме ли жените само от управителните органи без или тези с изпълнителни функции. Ще погледна нещата в по-широк план, както го направих в началото. Ще ви поканя в неформален план да продължим с дискусиите. Ще ви поканя на един лек обяд тук в пространството пред входа на залата. Благодаря още веднъж за това, че е, ни предоставихте обогатяващи картината аргументи, за да можем в Европейския парламент да получим по-цялостна представа за проблематиката. Накрая благодаря на праводачите.